Е, подписката беше преди месец и нашият напредък беше много бърз. Благодаря на господин Стивенсън. Сега преминаваме към гласуването. Бюджет 2011. Изменение номер 2. За. Против. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за против. Моля ви, господин Салато. Господин председател, не мога да намеря, да си намеря картата за гласуване. Аз бих искал да участвам в гласуването. Онореволе Салато! Господин Салато, можете да участвате в гласуването, няма проблема. Вижте, тук е, е бю бюрото, можете да си вземете допълнителна карта за гласуване. Тук, тук, тук зад, зад е, пленарната зала имате един офис, в който могат да ви е, дадат карта. Изменение едно. Против. Въздържали се, приема се. Добре. Добре. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Пето изменение. Четвърто. Пето. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение. За, Четвърто, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Сега, проекто резолюцията с измененията по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. С голямо мнозинство проекто резолюцията Резолюцията е приета. Сега доклада Саифи. Да, господин Казин. Господин председател, аз гласувах за, но моята машина не реагира. Добре, ще отбележиме вашия глас. Аз гласувах за и при моята машина не отбеляза моя глас. Добре, минаваме към глас... доклада Саифи. Гласуваме целият доклад поименно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. С голямо мнозинство и искам да поздравя докладчика господин Заифи. Сега доклада Неделчева по упростената процедура. Кой е за? За протокола искам да кажа, че а, по време на поименното гласуване по предишната точка не ми а, функционира устройството. Ще, ще ви изпратиме техниците. Така, значи гласувахме е, доклада Неделчева за, против, въздържали се, приема се, поздравления. Сега доклада Палиадели. Кой е за? Против, въздържали се, приема се, поздравления. Доклада Лихтенберга. За, против, въздържали се, приема се. Поздравления! Доклада Белет. Господин Пебалет иска да вземе думата. Искате ли да вземете думата? Много ви моля. Колеги, само да кажа, мисля, че това е много важен сигнал, който парламентът изпраща днес а именно, че искаме да променим а, системата за а, различните за радиоразпръскването, публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии. Преди една година парламента не можа да се споразумее по текста за плурализма между медиите. Това беше лошо, но нещата се промениха. Искам да благодаря на колегите Дорис Пак и на колегата Петърле за това, че те бяха създателите на днешната инициатива. Благодаря. Благодаря, господин Белет. Кой е за?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 С голямо мнозинство бе прият доклада Белет. Поздравления, господин Белет. Резолюция 1325 на съвета за сигурност на ОНЕ. Изменение второ. Кой е за, против, въздържали се, приема се, отърля се. Параграф 5. По именно гласуване. Започнете гласуване. За... Гласуването приключи. Приема се. Параграф 8, две части, първа част, кой е за? Против, е, въздържали се. Приема се втора част. Поименно гласуване, започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Трето изменение, поименно гласуване, започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се четвърто изменение за против. Въздържали се, отхвърля се пето изменение. Започнете гласуването по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се шесто изменение за против. Въздържали се, отхвърля се първо изменение. Почнете гласуването, започнете по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега цялото проекто, цялата проекто резолюция за против, въздържали се, приема се. Так, сега минаваме към пчеларството. Първо, четвърто, шесто. За, против, въздържали се, приема се. А, второ и пето, две части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Добре, започнете гласуването по втора част.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 Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Е, първа част за, против, въздържали се. Трето изменение, започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. По именно гласуване. Започнете гласуването. Край гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. По именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега цялата проекто резолюция с внесените изменения, кой е за, против, въздържали се, приема се и е, поздравлявам комисията, която внесе е, това, тази, това проекто, тази проекто резолюция. Сега доклада Коларска-Бубинска за новата енергийна стратегия за Европа. Е, параграф 8 за, против, въздържали се, приема се господин Свобода. Устно изменение, господин Свобода, имате думата. Grazie, президенте. We have voted, uh, this... Гласувахме е, глас, глас, доклада Рапке за мените. Те ви харесва ли или не, в крайна сметка приехме го. Сега тук, ако гласуваме различни неща, мисля, че това няма да бъде добре за комисията. Така че мисля, че в а, а, първо изменение трябва да добавиме думата компетитив, за да може нещата да бъдат последователни. Благодаря ви. Има ли депутати, които възразяват на устното възражение на господин Свобода? Има ли 40 души, които възразяват на това? Господин председател, искам да кажа, че това изменение от докладчицата е достатъчно кохерентно, създава достатъчна кохерентност в този текст. И ако има една допълнителна част в това изменение. Тя се отнася само до каменните въглища и допринася за енергийния микс в Европейския съюз. Няма нужда да унищожаваме този баланс. Призовавам ви да гласувате срещу това основно изменение. Добре. А, няма да водим сега дискусия по този въпрос, господин Свобода. Има ли депутати, които са против това устно изменение? Струва ми се, че наистина Имаме 40 депутати, които възразяват на това устно изменение. Устното изменение се е, оттегля. Изменение едно. За, против. Нека да провериме. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Изменението се отхвърля. Минаваме към параграф 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега. Поименно параграф 52. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Mm-hmm. Отхвърля се. Параграф 56. Отделни части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. По именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 63. По именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 68. Две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Първа част, втора част за против, въздържали се, приема се. Параграф 70, първа част за 70, първа част. Има един, има нещо, има а, тук грешка в а, самото самия лист. Става дума за 69-ти. За, против, въздържали се, приема. Сега 71 та част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 73 параграф, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 79. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 88. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Добре, започнете гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Три, трето и четвърто изменение за, против. Въздържали се. Нека да провериме. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се с 4 гласа. За. И сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Започнете гласуване. Гласуването приключи. Приема се с голямо мнозинство и е, поздравлявам госпожа Коларска Бобинска. Сега конференцията в Канкун.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 Второ изменение, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за? Против, въздържали се, приема се. Моля, гласувайте по втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение за 15-то. Моля ясно да показвате за против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим отново. Моля, гласувайте. Много бавно става всичко. Добре, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 17-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение за край на гласуването. Приема се. 19 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Нека да проверим. 19. то Още веднъж. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто, кой е за? Против? Не, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то, Петнайсто е за? 15-то, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Пето, първа част, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част, поименно гласуване. Моля, гласувайте.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 Втора част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29-то, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 23-то, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. А, нека да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение, първа част, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Втората част. Втората част отпада. 21 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26 отпада. 22. Моля гласувайте по 22 изменение. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Пр... За. 23 против. Въздържали се. И май е отхвърлено. Изменение 8. Нека проверим по 23-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се само един глас е разликата. Представете си, Председателят може да забележи такава малка разлика. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24. За? Против? Въздържали се? Приема се. 25. За? Против? Въздържали се? Нека проверим по 25-то изменение.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 въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се според мен. Нека да проверим по изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Този път познахме. Първо изменение отпада. Остава 27. По него гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 74 параграф. Кой е за? Против? Приема се. 300 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим изменение 30. Моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция за, против. Нека да проверим. Нека да проверим. Не става ясно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за всички, които са взели участие в нейното изготвяне. Западна Сахара следващата тема. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Поздравления. Сега Украина. Нека да преминем към Украина от 6 съвносители. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Господин Гала има устно изменение. Благодаря, господин председателю. След съставянето на резолюцията някои факти се промениха, защото тогава Украина не беше а, член на ОИСР или ще стане член през 2013 година. Те ще поемат председателство през 2013 година. Ето защо предлагам следното изменение. Ще го прочета на английски. Призовава украинското правителство а, да а, пери, приведе законодателството за медиите и пресата в а, синхрон с европейското законодателство, така че е, да тяхното председателство да спечели доверието през 2013 година. Има ли депутати, които са против това устно изменение? Не, няма. Тогава гласуваме по устното изменение по параграф 8 за против, въздържали се, приема се. Трето изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. И така. Електронно гласуване, край на гласуването. Приема се. Отхвърля се. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Пето за против. Отхвърля се. Осмо за против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ за против. Въздържали се. Приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, по шесто изменение, кой е за, моля вдигайте ръцете си, против, въздържали се. Нека електронно да проверим. А votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. А сега подлагам на гласуване цялата резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравления! А сега преминаваме към доклада Жадо. международна търговска политика в контекста на императивните, продиктовани от изменението на климата. Изменение 1 е оттеглено. Първата част на параграф 1. Кой е за? против, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. трети параграф, втора част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека все пак да го проверим електронно. Втората част на параграф 3 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втората част. Параграф 8, първата част за. Против въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 10, 16, извинете, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 20, първата... А, параграф 16, проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно втората част на 20 параграф. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 22 на зелените. Устно изменение е предложено тук. Предлагаме да се промени края на параграф 22, като се замести думата prevent с inform и в крайна сметка изречението става повтаря, че парламентът иска от комисията и държавите членки да информират Европейския парламент за действията на агенциите за кредитен рейтинг и за Европейската централна банка, всички действия, които евентуално могат да имат всички кредити, които могат да имат отрицателен ефект върху климата. А, така ще гласуваме този параграф 22, включително с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 24, а, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Параграф 30. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 31. Тридесет и едно за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 в две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 34 за против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Връщаме се на 35. Ще гласуваме по именно параграф 35. Да, край на гласуването. Отхвърля се. 35 е отхвърлен. 38 параграф. Моля, гласувайте отново електронно 38 параграф. Край на гласуването. Приема се. 39 в две части. Първата част, кой е за? против, въздържали се, приема се. Втората част за, против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно втората част на 39 параграф. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 49 за против, въздържали се. Мисля, че се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно 49 параграф. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 50. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Параграф... 53. Две части. Първата част. Кой е за? Против. Сдържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. Параграф 57. За. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 58. Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 ти параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, ще гласуваме електронно по втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. За. Искате проверка по 11? Добре. Гласуваме електронно.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 против, въздържали се, отхвърля се. Съображение С, две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Д, за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Х, латинско, кое е за? против, въздържали се, отхвърля се. И по именно гласуване по цялата резолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления! А сега докладът на Харлем Дезир. Не сме приключили, моля, не, не си тръгвайте. Първа параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 3. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 параграф за. Моля, гласувайте електронно по 25 параграф. Край на гласуването. Приема се. Параграф 32. Господин Дезир предлага устно изменение. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Това е малко изменение в началото на параграфа. Предложено е съместно с докладчите в сянка. Началото ще бъде на английски следното. Предлагаме да се изследват възможностите за международно сътрудничество и останата част не се, не се променя. Има ли някой, който да е против това устно изменение? Не. В такъв случай параграф 32 ще се гласува с устното изменение на господин Дезир. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 34. Моля, гласувайте. Електронно. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение L за против, въздържали се, отхвърля се. Съображение О, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. К съображение В, кой е за първата част, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Хикс за, против, въздържали се, отхвърля се. Цялата, цялото предложение за резолюция, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление на Харлем Дезир. И последното гласуване сътрудничеството относно конкуренцията. И така, кой е за резолюцията? Против? Господин Алфано, Аз исках да гласувам за, но машината не функционира. Добре, казва председателя, отбелязваме си го. А, така, че кой е за резолюцията? Всички сте гласували, виждам. Предполагам, че сте гласували с мнозинство относно хоризонтално сътрудничество. В такъв случай добър апетит, а сега ще имаме обяснение на вода. Да, перфект.